точките от дневния ред. Първа точка в дневния ред е изказване на председателя на Европейския парламент по сегашното положение на преговорите в съвета във връзка с европейската криза. Скъпи колеги, ще имам удоволствието да говоря днес на празна зала. но вие имате богат опит в това отношение. Разговарях и с двамата председатели, и Барозо и Ромпой. Ще ги информирам за изхода от нашия дебат днес в пленарна зала. В неделя, по време на встъпителното слово на заседанието на Европейския съвет, аз казах, че един пакет от решителни обхватни мерки трябва да бъде разработен за преодоляване на кризата и че всички европейски институции следва да действат заедно. Припомних им също така, че ние сме парламент на еврозоната. За това приветствам и казвам, че след срещат на върха в неделя и след заседанията поставяме на масата въпросите за обсъждане. Моето заключение след срещата е, че има три основни теми. Ограничаване на дълговото бреме на Гърция. Трябва да видим за какви обеми става дума и кои частни инвеститори ще се включат. Разбира се, на базата на доброволно участие. На второ място рекапитализация на европейските банки. Екофин взе решаващи решения за 27-те държави членки. Капиталовите изисквания ще скочат 9%. Въпросът е как да бъдат привлечени тези средства на пазарите а, чрез Европейския социален фонд и частния сектор. Чакаме да видим какво ще е мнението по този въпрос. И на трето място изграждане на защитна стена за економиките. Решение ще бъде взето утре по отношение на фонда, за да можем да привлечем средства има две предложения за укрепване на тези механизми, като се използват специалните инвестиционни предприятия и използването на а, фонда заедно с МВФ. В средносрочен план трябва да укрепим а, пакта за стабилност и растеж, европейското погодие всички други а, стимули, които можем да използваме, за да насърчим растежа. Ще залагаме и на националните компетенции, но всички са на мнение, че следва да съгласуваме действията си на европейско равнище по-добре, защото важният въпрос е как всички тези въпроси да бъдат пренесени от междуправителствени разговори до нивото на общността и трябва да призовем всички европейски институции да се включат. Що се отнася до дългосрочните перспективи, водят се а, разговори за различни мерки. Основният въпрос е какви промени очакваме. Готови ли сме да приемем каквито и да било промени? И в дългосрочен план трябва да си извлечем полуки от тази крива да преосмислим бъдещето на Европа. Ако наистина искаме Европа да бъде приятена сериозно от глобалните фактори, от световните фактори, то тази криза предлага една възможност за спешни действия. Ние не можем да си позволим една разединеност – на теория това го знаем. На практика говорим за Европейския съюз, но политиката е осъществява най-вече на национално ниво. Европейския съюз е нещо като мечта, а националните държави са нещото, с което боравим в ежедневието. Това се разглежда като една наша слабост и се използва в ущърп на общите ни средства. Трябва да бъде единна в един многообразен свят. Европа не представлява само общ пазар, а единен политически, една единна политическа концепция. Така ние ще можем да преодолеем кризата, но не само това, а да влияем на света в днешно време. Благодаря ви. Uh, Преминаваме към изявленията от името на политическите групи. Госпожа Корин Бортман Кол от името на НП. Благодаря, господин председател. Днес тук, в парламента в Страсбург, трябва да проведем разискване. Това разискване съвпада с действията, които предприемат господата Ван Ромпой и Барозо за спасяването на еврото в Брюксел. Те правят всичко възможно. В неделя вземането на решения бе отложено за сряда тази седмица. Но изтече някаква информация, имаше публикации и в пресата. Гражданите проявяват голяма загриженост, несигурни са, тъй като кризата все повече се задълбочава. Все по-песимистични стават и прогнозите за економическото развитие. Пред опасност са изправени системите за социално осигуряване и пенсионните системи. Възползвам се от възможността да призова правителствата на държавите членки да не вземат половинчати решения, а да се споразумеят с всеобхватен пакет от мерки, така че отново да извоюваме доверието на финансовите пазари и да спасим еврото. Вече от доста дълго време се намираме на етап политически боричкания – това отслаби доверието към Европа, отслаби доверието към способността ни да се справяме с проблемите. Крайно време е да сме по-решителни. Причините за кризата са на ниво държави членки, но проблемите на някои държави членки засягат всички ни. Имаме единна валута, от която всички ежегодно извличаме предимства – това ни задължава да сме единни, да проявим солидарност, заедно да намерим решения. Разширяването на фонда за финансова стабилност и изработването на общо европейски план за капитализация на банките са необходими за намирането на устойчиво решение на проблемите в Гърция и за успокояването на финансовите пазари. Фонда за финансова стабилност трябва да притежава така наречената огнева мощ, трябва да се повишат способностите за предоставяне на кредити. Същевременно обаче трябва да се запази независимостта на Европейската Централна банка. Ако пазарите си позволяват да си играят с еврото, трябва да сме готови за ответен удар, за да гарантираме стабилността и сигурността на валутата си. Европейският фонд за финансово стабилизиране предвижда финансирането на държави в затруднение срещу поставянето на строги условия. Застрашена е банковата система. Трябва да се погрижим за нейна, нейното подпомагане, тъй като тя е гаранция и за общата финансова стабилност. Банките в държавите членки обаче първо трябва да опитат да привлекат сами капитали на частните капиталови пазари. Фондът за финансова стабилност трябва да се използва като последна възможност. Рекапитализирането не бива да е един вид възнаграждение за безотговорна политика от тяхна страна. Банките трябва да бъдат оздравени по един устойчив начин. Не е възможно винаги да ги оздравяваме, да ги подпомагаме с приходите от данъци трябва да предприемем бързи действия за регулирането на финансовите пазари. Какви са предложенията? Сред тях са създаването на система за обезпечаване на облигациите, въвеждането на данък върху финансовите операции и създаването на постоянен механизъм за справяне с кризи. Следва да приветстваме всички тези предложения. Трябва да се обявим за бързото прилагане на мерките от пакета с 6 законодателни акта. трябва да продължим усилията си за стабилизиране на еврозоната. Важно е срещата на върха утре да отправи сигнал в това отношение. Трябва да се наложим за прилагането на пакта Европлюс. Предложенията на комисията предвиждат и намеса в националните бюджети на държавите членки. Във връзка с това трябва да проведем разискване за задълбочаването на економическата интеграция както в еврозоната, така и в целия Европейски съюз. Разискванията трябва да визират и евентуални промени в договора. Всички тези дебати трябва да се водят с участието на гражданите, тъй като тяхната подкрепа за европейския проект е решаваща. Председателят, благодаря господин Шулц от името на социалистите. Благодаря, господин председател. Взехме под внимание вашето изказване, господин председател. Смятам, че напълно заслужено бихме могли да говорим за един исторически момент утре по време на срещата на върха в Брюксел. Защото това е срещата, която ще определи на къде ще върви Европа в бъдеще трябваше да се сложи край на френско-германския директориум, който за известно време като че ли налагаше някакви решения и отделяше себе си от останалите, останалите държави членки и Обединеното кралство, което заема по-особена позиция. Това именно е един от най-опасните моменти, защото на практика той това противоречи на общностния метод и поставя в зависимост отделните държави, отделните играчи на пазара в Европейския съюз в зависимост от определени политици. Губи се общностната цел, губи се общностния дух. Видяхме какво става в Словакия, видяхме какво става в момента в Германия и това може да се случи във всяка държава член. Защото в крайна сметка трябва да си да не забравяме, че единодушието е принципът, по който се взимат решенията. И е, би трябвало да помислим дали в бъдеще ще действаме именно по този модел, по който действаме до момента. Необходима ни е економическа, монетарна, обща политика, но нямаме нужда от някаква допълнителна институция или структура. Вървим по опасен път. Защото си играем с доверието. Доверието в пазара, доверието на гражданите в правителствата, в еврозоната, в Европейския съюз, който според гражданите не винаги се управлява много ефективно. Ето това доверие на гражданите в Европейския съюз като че ли бе проиграно през последната година. защото непрекъснато се обявяват някакви нови инициативи, нови решения, след това отново се прави стъпка назад. Ето, миналата седмица госпожа Меркел и господин Саркози отново се срещнаха и отново обявиха някакви свои идеи, но ето, че в неделя трябваше да се съберат в Брюксел и пак виждаме Саркози и Меркел, които дават пресконференция и за какво говорят, за това, че не, не са успяли да се разберат. Да. Е, трябва съвсем ясно да говорим. Става дума за размера на опрощаването на дълговете. А от този размер, в крайна сметка, зависи и степента на засегнатост на френските банки, защото френската държава ще трябва по някакъв начин да стабилизира тези банки, чието е, капитали очевидно са инвестирани в е, ценни книжа, които не са запазили стойността си. По същия начин се действа и в Германия. И колкото по-дълго продължава тази игра, толкова по-голяма е нестабилността. Така че утре е, нашите правителствени държавни ръководители трябва да седнат и да преговарят и да се разберат, докато най-сетне от комина на съвета излезе белият пушек, излезе този дим, който ще покаже на всички, че има взето решение. Говори се за изменение на договора. Чета. И чувам, че договора за Европейския съюз трябва да бъде променен. Има една работна група около господин Фан Ромпой, който днес всъщност имаше един голям шанс да дойде при нас и да каже какво мисли. Господин Рампо Рампой просто пропусна този шанс. Всеки правителствен ръководител се среща с депутатите в националния парламент. Господин Баросо също трябваше да бъде тук. Защо в крайна сметка Европейския парламент е изключен от процеса на търсене и взимане на решения? какво ще се случи в Европа и какво ще се случи с договора, това е нещо, което не може да се реши и без Европейския парламент. Без Европейския парламент нищо няма да бъде решено. Няма да позволим да се използва еврокризата, за да се изтласка на заден план и да се игнорира Европейския парламент, а на практика и парламентаризма в Европа. Надявам се, госпожи и господа, че резултатът от утрешната среща най-сетне ще бъде резултата, от който се, надя... Е, от който се нуждаем. Че най-сетне правителствените и държавните ръководители ще се разберат по същество как точно трябва да се изправят и да посрещнат предизвикателствата. Благодаря на господин Шулц, казва председателят, а сега давам думата на господин Ги е, Деверховстад. Бих искал да започна като продължа казаното от господин Шолц. В четвъртък по време на заседанието на председателите предложи господин Юнкер, Барозо и Пой да дойдат за да говорим за управлението на економиките в еврозоната. Те бяха посочени от съвета да внесат предложение за срещата на върха през декември. Аз смятам, че би било в наш интерес да проведем среща с тях през ноември, за да поговорим за съдържанието на техните проектопредложения, а не да се получи като миналия път, да ни поканят в последния момент, когато предложението вече е прошнуровано, а парламентът не е могъл да изкаже мнение. Исках да ви уведомя за това и се надявам, че наистина ще бъде проведен подобен разговор през ноември месец. Тук в парламента. Сега по темата за срещата в сряда. Месеци наред бяхме свидетели на объркване, изчакване, Оставам с впечатление, че този път те най-после разбраха, че на нас не е необходимо решително действие, един всеобхватен плат за възстановяване на стабилността в еврозоната. Освен това се нуждаем от някаква пътна карта, за да постигнем целта. Ако се вгледате в е, съдържанието на този план, господин председателю, там нещата са ясни – в парламента има едно огромно мнозинство, което е за резолюция, която бе прията преди десетина дни. Имаме седем основни мерки, които са предвидени и трябва да бъдат прияти. Във всеки план, който цели възстановяване на стабилността в еврозоната, защо да го обсъждаме още? Защо да се мъчим да измисляме нещо ново? Имаме седемте ключови мерки. Господин председателю, вие ще присъствате в сряда за обичайното встъпление на срещата на върха на Европейския съюз. Можете ли тогава да повторите отново кои са тези седем основни теми, на които настоява парламента? устойчивост в Гърция, рекапитализация на банковия сектор. Това не може да стане на национално равнище, трябва да стане на наднационално европейско равнище. Укрепване на фонда за възстановяване на стабилността. Ето това са точките от решението. И нека бъдем честни сред всички тези точки има една, която е жизнено важна през следващите седмици и месеци. Економическото управление, политическото управление, необходимостта от управление на фиска, рекапитализация. Всички тези точки са много важни и трябва да бъдат повторени още веднъж пред държавните глави. Но има една, която е от особено голямо значение и тя е именно за укрепване на фонда за възстановяване. Всичко друго може да изчака до срещата на върха през декември, но ето тази точка не търпи отлагане. Дали ще разполагаме с онази базука, както е, госпожа Вортман го нарече? Когато трябва да се справиме с финансовите пазари, не можем да бъркаме. Необходимо е да заложим на тежката артилерия. Говорим си за това в коридорите, но в коридорите на Райхстага хората обсъждат как да се укрепи този фонд за възстановяване. Ето тук имаме проекта условия за оптимизация на потенциала за отпускане на заеми по линия на фонда. А ние с това не разполагаме. А на национално равнище именно това се обсъжда, но не и на нивото на Европейския съюз. Този документ е доста сложен, трябва 3-4 пъти да го прочетете, за да го разберете, но аз имам определени резерви за приложимостта на тази система. Господин председателю, тази система предполага някакъв вид застраховка равна на 20% за облигациите, имитирани от Италия, Испания, други страни, които изпитват затруднения. 20%! Ако не укрепим фонда, ако държавите членки не кажат, че трябва да се намеси Европейската централна банка, ако не съзрем истината, за това, че трябва да има един общ пазар за тези облигации, в крайна сметка националните облигации ще бъдат емитиране и ще имаме 20% гаранция за тези облигации. Това може ли да стане наистина? А ако имаме отписване на дълга равен на 60% от задълженията на Гърция, с тези 20% ще успеем ли да гарантираме пазара? Хубаво би било, ако стане. Но според мен няма да стане. И единственият начин да постигнем успех е да имаме единен обликационен пазар в еврозоната и за Европа. Благодаря. Сега давам думата на Ян Захрадио от консерватори. Почваме се от гъс. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да обобщя настоящото положение. Намираме се в състояние на криза. Но аз оставам с впечатлението, че се намираме в Европа от 19 век, а не в Европа от 21 век. Върнали сме се назад във времето, към 1815 година и по-точно периода след Виенския конгрес. Немалко се говори за европейско единство, за прилагането на общностния подход – за намирането на наднационални решения. Но, според мен, едва през, измина... през изминалите извинете, две седмици единствено федералният канцлер на Германия и президентът на Франция доминираха вземането на решения. Те дори открито се противопоставиха на един министър и заявиха, че е по-добре да си мълчи. Не съм сред почитателите на господата Шуман и Моне, но според мен този начин на действие не е приемлив. Крайна сметка, данакоплатците ще трябва да понесат последиците от безотговорното поведение на банките и финансовите институции. Банките и финансовите институции до момента са действали рисковано на принципа на казиното – и да накоплаците са онези, които трябва да платят цената за тези безотговорни действия. В момента се предвижда изкупуването на дълга, за да се спаси еврото. Ако се запознаем с анализите на економистите в пресата, то ще установим, че и те не могат да ни предложат някакво решение. Няма да бъде намерено решение и утре. Утре ще се вземат най-много решения, които ще облегчат ситуацията през следващите 2-3 години. Но какво ще правим по-нататък? Европейският проект не е източник на предимства за всички. Има някои държави, членки на еврозоната, на които просто не име мястото там, защото не отговарят на изискванията. За това се говори в коларите, но никой не се осмелява да го заяви открито. Утре ще се състезаваме с времето. Всички знаем, до какво водят подобни ситуации. Те не водят до вземането на същински държавнически решения. Държавниците трябва да излязат с нови, смели решения. Утре ще видим дали в Европа все още има истински държавници или просто политици, които действат на парче. Господин председател, Уважаеми колеги, според мен се очертаха две виждания през последните седмици. Всичко, което бе решено във връзка с Гърция след е, консултациите в рамките на тройката, се оказа неправилно. Още през юли съветът е, на практика започна да говори за упрощаване на дълга. И е, още през юли ние знаехме, че Европейският инструмент или фонда за финансова стабилност е недостатъчен. Нещата приключиха с това, че се каза, че мерките, решени в Брюксел за Гърция, на практика изострят още повече и гръцката криза и кризата в Европа. Втората теза от края на седмицата показа, че на практика настъпва и още една криза, криза на срещите на върха. И че ние се нуждаем от едно е, направляване на действията, включително и на съвета на Европейския съюз. Е, повторното отлагане на срещата на върха и насрочването на една е, решителна среща за утре показа още веднъж, че става дума за е, кризисни срещи на върха, които обаче са твърде колебливи и водят до забавяне да, опрощаването на дълга, е, рекапитализацията ще бъде в размер от над 40% и на практика спекулантите имат възможност да продължат със спекулациите си, така че е, да е, преобърнат нещата в Гърция, да влушат още повече положението там и също времено да реализират за себе си огромни печалби за една нощ ето, че е, Гърция отново е на ръба. Отново е, там е, съществува съвсем реална опасност страната да изпадне в несъстоятелност и ние трябва да действаме много категорично и бързо. Ние трябва да мислим за устойчивото решение, за един правдоподобен план за стабилизирането на Гърция. Аз не съм привършеник на понятието базука, но решенията в рамките на Европейския инструмент за финансова стабилност би трябвало да бъдат солидни, да бъдат устойчиви. Така че финансовата техника, която желаем да приложим, да не натоварва е, по един непосилен начин публичния бюджет. За рекапитализацията на банките знаем, че и тя протича твърде бавно. На практика се получава ренационализация и ето, че случаят Дексика е образец в това отношение. Очевидно банката няма да може да се възстанови. Това не е пътят, който ще изведе Европа от кризата. Смятам, че идеята за промяна на договора за функционирането на Европейския съюз трябва да се обмисли много добре и да се събере отново нещо като конвент, за да се работи сериозно. И основният проблем очевидно е европейската економика. Острият, е, нетърпящ отлагане въпрос, който засяга най-вече ресорния комисар, отговарящ за економика и финанси, опира до солидарността, до солидните бюджети, но и до устойчивото економическо развитие. И ако той е, няма смелостта да вземе съответните решения, очевидно ще тласне Европейския съюз и европейската економика в нова криза който се страхувал от своите избиратели, той няма да намери изход от европейската криза. Ако Ангела Меркел трябва да ни напомня за Хелмут Шмидт или за е, Хелмут Кол, ако е, зелените трябва да напомнят за Йошка Фишер, то те е, може би ще спечелят следващите избори отново, но а, няма да изведат Европа от кризата. Има синя карта. Госпожо Хармс, съгласна ли сте да чуете въпроса на колегата ви? Колегата Тотнис иска да ви зададе въпрос. Благодаря, господин председателю. Ако правилно съм разбрал, изказващият се говореше за а, тези потенциални загуби, отписване на дълга на Гърция. Ставаше дума за 50-60%, но важното е тук какво представлява Европа всъщност. Ние имаме 360 милиарда дългове. Ако 50-60% бъдат упростени, няма да ограничим а ще с толкова дълга, а с 50 милиарда. И всъщност гръцките банки и застрахователните дружества ще бъдат засегнати най-тежко. Ако тези изчисления са точни, тези, които тук що споменах, Продължавате ли да поддържате това ваше мнение за изчисляването на загубите? Обедена съм, че ако погледнете доклада на тройката, ще видите, че така трябва да се действа. Трябва да сме наясно, че е необходимо решение за гръцките банки. Но смятам, че това е решение, което не може да се вземе само от едната страна. Необходим е план за възстановяването на Гърция с европейска помощ. На всяка цена трябва да се вземе решение и по този план. И аз е, много се надявам и желая включително и в интерес на гръцките граждани, които желаят една нова Гърция, които не са се вкопчили в старото, че ще се прояви необходимата солидарност до този момент сигнал на истинска солидарност не е имал на никоя от срещите на върха за Гърция. Господин Лотърбиски от Обединената левица има думата. Господин председател, уважаеми колеги, управлението на кризата става все по-непрозрачно, бих казал дори хаотично. Съветът подготвя срещи на върха в рамките на три дни. Парламентът следва този график. Бяха ни обещани големи решения, но не мисля, че това обещание ще бъде спазено. Това означава, че и съветът, и парламентът просто ще продължат да се надяват. Ще продължат да се надяват, че новите мерки в достатъчна степен ще спечелят доверието на инвеститорите на финансовите пазари. Но защо трябва да се надяваме, че инвеститорите ще престанат да спекулират с обявяването на определени държави в несъстоятелност? Единствено радикални мерки за предотвратяването на печеливши спекулативни операции могат да доведат до успех. Ако не предприемем такива мерки, просто ще си продължим по-старому. Съветът ще продължи да изготвя предложения за финансирането на спасителни фондове от приходи от данъци момента дори се предвижда използването на финансови лостове, така че да се даде възможност за осигуряването на 780 милиарда по фонда за финансово стабилизиране. Един германски економист дори описва този механизъм като финансово оръжие за масово унищожение неизбежно ще се наложи да се отпише част от гръцкия дълг. Въпросът е кой ще поеме разходите за това. Логично би било международните банки да поемат по-голямата част от това отписване до 60%, но трябва да се предотврати обявяването в несъстоятелност на банки. Това въжи най-вече за гръцките банки. Трябва ли след всички съкръщения в социалната сфера да отнемем на гръцките граждани и депозитите им в банките? Вместо спасителен чадър за банките, ни е необходим спасителен чадър за социалното осигуряване, за пенсиите, за депозитите на гражданите. Необходим ни е механизъм за обезпечаване на банковата система, който да даде възможност за предоставянето на ефтини кредити. Необходими са ни инвестиционни програми за насърчаването на заетостта. Благодаря, господин председател. Давам думата на съпредседателя на Европа на свободата и демокрацията, господин Сперони. Благодаря, господин председателю. Надявам се, че ще стигнем до някакъв положителен резултат от тази криза. Кризата ни показа, че има много недостатъци в договора, в начина по който се работи с еврото, взаимодействието между гражданите и институциите – и взаимодействие между самите институции. Институциите би трябвало да се грижат за хората. За съжаление, често решенията, които се вземат, не само, че не са свързани с гражданите, но влизат в пряк разрез с желанията на тези граждани. Не би следвало да се изправяме пред ситуации, в които трябва да отнемем суверенното право на хората и държавата и да го прехвърлим на Европейския съюз. Давам думата на госпожа Ангелика Вертман. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, кризата продължава и все още няма решение. Мюнхенер Рък Ферсихерунг обяви, че е готова да намали гръцкия дълг и да упрости една немалка част от него. Също но държавните и правителствените ръководители не могат да се споразумеят. Същинският проблем на Европейския съюз в кризата е липсата на решимост сред лидерите. Защо съветът е, не може да вземе решение за участие на частните банки, на частния сектор в е, фонда за стабилизиране на финансите, след като те самите, е, самите частни банки желаят да участват. Защо всичко това не се случва? Това е, е едно пагубно бавене от страна на европейската политика. Необходимо е да започнат да действат е, незабавно и много категорично в единство. Благодаря. С това приключихме дебата, минаваме към следващата точка. Следващата точка е